Протоколът от вчерашното заседание и е, документите към него са ви раздадени. Има ли възражение или предложение за изменение? Няма. Тогава приемаме протокола. И така, госпожи и господа, следващата точка от дневния ред е подготовка на срещата на високо равнище на еврозоната на 11 марта 2011 година. Господин Баросо председател на Европейската комисия, има думата. Мадам ле президент, медам и месье ле députés, е, Госпожо председател, госпожи и господа депутати, в момента живеем в едно бурно време, в което в региона на Средиземноморието усещаме полаха на свободата. Особено важно е, че е, комисията предприе стъпки в подкрепа на борбата на народите от средиземноморските страни за свобода и демокрация. Това е, ще бъде и едно от предложенията, които ще внесем за дневния ред е, на еврозоната на 11 март. Най-вече младите хора в е, северноафриканските страни и в някои арабски страни започнаха борба за демокрация, срещу диктатурата. При много тежки условия се борят тези хора. И ние съвсем ясно и категорично трябва да заявим, че ние сме на страната на онези, които желаят да живеят в свобода и демокрация. Когато един режим стреля по населението на своята страна, тогава не може да има никакво извинение и никаква прошка. Три са основните стълбове – демократични реформи, гражданско общество солидарност. Знаем, че това са големи и важни предизвикателства. Знаем, че след период на диктатура не настъпва автоматично демокрация, което означава, че трябва да се положат много големи усилия, които Европа трябва да подкрепи. И трябва да застане ясно на страната на онези, които се борят за демокрация и за социална справедливост. Така че, госпожи и господа, Постепенно стигам и до същинската тема на е, нашия разговор, срещата на високо равнище на еврозоната на 11 марта. Трябва да помислим за това, кои са слабостите в момента. Какво можем да направим в структурно отношение? Европейската комисия от дълго време застъпва мнението, че се нуждаем от повече управление в Европа в рамките на Европейския паричен съюз в рамките на еврозоната. Всичко това ще залегне и в основата на нашите доклади във връзка с 10 годишнината от създаването на еврозоната. Но също времено е, едно по-строго и по-добро е, управление не се приема от всеки. Държавите членки при всички положения създадоха една работна група, която работи под ръководството на съвета и е, обработва предложенията, внесени от комисията. Това са предложенията, които обсъждаме и тук в парламента, а също и в съвета. Економическото управление ще се разшири е, с началото на европейския семестър, чрез е, структурни реформи в економическата политика на европейско равнище и на национално равнище. В тази връзка наскоро е, приехме пакта за е, конкурентноспособност, в който държавите членки се ангажират е, да създадат по-добри условия за насърчаване на конкуренцията. Това въжи за всички държави членки, но най-вече за държавите в еврозоната, защото недостатъчната конкурентноспособност се превръща в е, много сериозен проблем за еврозоната и във важна предпоставка се превръща конкурентноспособността за оцеляването на еврозоната. Аз знае, че тази идея е, не се приема безрезервно от всички, че се говори за Европа на две скорости и е, се изтъкват определени страхове за това, че някои е, от идеите в този пакт ще накърнят е, е, общностния подход. Разбирам тези опасения, разбирам тези страхове. Бях изненадан от това, че на 4 февруари при последния Европейски съвет е, се изразиха опасения за това, че е, е възможно в духа на договора да не се спазят абсолютно всички изисквания във връзка с новите ни идеи. Веднага искам да разсея тези опасения. Това естествено в никакъв случай няма да бъде допуснато. Трябва един цялостен подход е, по отношение на конкурентоспособността и на стабилността на еврозоната. Но е, няма в никакъв случай да допуснем да се накърни общностния подход. Абсолютно необходимо е да действаме съгласно буквата и духа на договора. Това е нещо, което се разбира от само себе си. Съгласно договора, председателят на Европейския съвет е, съвместно с председателя на Европейската комисия трябва да е, проведе консултации с е, държавите от еврозоната и да представи предложения за конкретни средства, за конкретни мерки. Ето това е в крайна сметка част от общностния подход, който ще се прилага съгласно приетите мерки от всички държави членки. Да видим сега кои, какво е по-добре да се каже. Конвергенция и конкурентоспособност като аспекти, за да можем да включим различията в рамките на Европейския съюз като сила. Първият принцип е че трябва всичко да се направи в съответствие с условията, които съществуват в договора и в съответствие с практиките на добро економическо управление. Тоест трябва да подходим общностно. Историята на нашето развитие е показала, че само общностният метод може да донесе онези резултати, които са демократични и са обвързващи за да могат да бъдат и контролирани. Разбира се, този пакт трябва да уважи и ролята на комисията. Това е съществено, за да гарантира развитието и мониторинга от страна на държавите членки и в държавите членки. А също така и взаимообвързаността между целите, които се реализират във всяка държава членка и в Евросъюза като цяло конвергенцията и конкурентният аспект са двата елемента на пакта, които трябва да бъдат поставени в центъра. Разбира се, този пакт трябва да бъде а, отворен а, за всички, които пожелаят да се присъединят към него, защото това е принципа на А, сътрудничеството, а който е в същността на нашите принципи. Контекста на економич... доброто економическо управление го изисква. Този пакт трябва също така да направи необходимото, за да се избегнат всички евентуални а, негативни влияния и да свърже още по-здраво економическото с социалното развитие, за да могат да бъдат постигнати целите 2020. Създаването на нови работни места е основното, което трябва да характеризира нашият, нашият растеж, защото заетостта е много важна. Ето защо аз подчертавам растеж и заетост. Ето защо аз настоявам толкова много и за социалното измерение, тъй като трябва да има положени усилия и те трябва да бъдат споделени. По подобен начин, ако консолидацията на бюджета е съществена, в сектори, които са важни за бъдещето, като например научните изследвания и развойната дейност, то ние трябва да поставим подъл... допълнително ударение върху това. Освен това, ние трябва да осигурим стабилността на еврозоната за да може да се увеличи и капацитета за финансиране в еврозоната, да подготвим създаването на един постоянен механизъм от 2014 година да подчертаем значимата роля на банките в тази а, сфера и това, че прозрачността ще доведе до тяхното укрепване. И така в рамките на всички тези усилия, които се поставят, се надяваме, че ще могат да се усетат първите резултати – цялото това е важно да бъде поставено в абсолютен синхрон с общностният елемент. И така добавената стойност ще е тази, която ще докаже, че всички ние сме работили добре и че комисията е насочила усилията по един добър начин. Благодаря ви за вниманието. Председателят. Благодаря, господин председател. Преминаваме към изказвания от името на политическите групи. Първият ни оратор е Жозеф Дол от името на НП. 4 минути. Благодаря, госпожо заместник председател, господин председател на комисията, уважаеми колеги. Какви са полуките, които си извлякохме от финансовата криза и от валутната война? От валутната война полуката е, че Нациите трябва да си сътрудничат. Отпадането на Берлинската стена си извлякохме полуки от управлението на комунистическите режими осъзнахме колко са важни споделените ценности по отношение на морала и демокрацията. След 11 септември установихме, че трябва да бъде постигнат нов баланс между сигурността и демокрацията. А в условията на финансова криза можем да си извлечем полуката, че за държавите членки вече не е табу да се работи както по бюджета, така и по социалната сфера. 27-те държави членки се споразумяха за своите приоритети по отношение на бюджета. Това наистина бе едно революционно начало. Мерките, по които взимаме решение за финансовите пазари, също са много важни, но не са достатъчни. Затова бих искал още преди лятото да вземем решение за по-координирана економическа политика. Същото въжи и за областта на данъчното облагане – Смисълът на пакта за конкурентоспособност се състои именно в прилагането на подобни мерки. Трябва да продължим работа по тях. Трябва да гарантираме, че както Европейският парламент, така и комисията работят по всички въпроси, които попадат в похвата на компетенциите им. Нашата политическа група подкрепя изложените предложения, изразихме своята подкрепа и на събитието в Хелзинки, в което участваха председателите на наши партньорски партии как да обясним на избирателите в колко затруднена финансова ситуация се намираме и че въпреки това те могат да продължат да поставят искания за разходване на средства. Кризата доведе до съкръщения на персонал, до семейни кризи. И трябва да се извлечем полуки от всичко това и да погледнем истината в очите. Не трябва несериозно да се отнасяме към ангажиментите поети от държавите членки, независимо какъв е обхватът на тези ангажименти. Европейската солидарност може да функционира единствено, ако разпоредбите в областта на социалната сфера и на данъчното облагане са, ако не идентични, то поне сравними. Все още сме много далеч от такова положение. На трето място ще опомена механизма за финансова стабилност, който е необходим в Европа, за да се запазят устоите на социалната пазарна економика. Четвърто, Европа сравнително добре се справи с кризата. Нашите американски и японски партньори са много по-задлъжнели, но като че ли не се притесняват особено от това. Ние обаче в момента можем да консолидираме усилията си в областта на конкурентоспособността и економическото развитие. Можем да работим за разкриването на работни места за бъдещето. Ето този ангажимент трябва да поемем с оглед на бъдещото развитие. Председателят от името на социалистите и демократите Мартин Шулц, 4 минути. Е Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, колкото и малко да сте, е, господин председател на Европейската комисия, преди е, седмици говорихме за един писмен документ на е, господин Саркози и госпожа Меркел. И независимо от това, че всички твърдяха, че такъв документ няма, в Европейския съвет се проведе пресконференция по този липсващ документ. Що се отнася до съдържанието на документа, имаше някаква писмена информация, но тя изведнъж изчезна. Оказа се, че е, всичко се движи някакси в е, света на нереалното несъществуващ документ, е, представен на една предизвикана поради липсата му през конференция, всъщност не съдържа нищо по същество защото информацията за съдържанието е изчезнала. Е, по този начин, извинявайте, не можем да спасим еврото. Намерих е, словото на председателя на Европейската комисия за добро. Е, добро е, защото е, то представя основни елементи във връзка с нашата концепция за еврозоната. В Федералната република федералният канцлер е, Меркел, е, във Франция президентът, в е, Великобритания политическите лидери не са представили по този начин всъщност нещата в Федералната република, вместо да се говори за концепцията за спасяване на еврозоната, се въведе една премия за е, стимулиране на продажбите на автомобили чрез е, предоставяне срещу заплащане или отстъпка на стар автомобил. Е, това беше единствената мярка. Е, Moody's, рейтинговата агенция, понижи рейтинга на Гърция и тя падна под Беларус и под Виетнам. Няколко дни преди Европейският съвет става всичко това. Знаете ли какво твърди Мудис? Гърция не може вече да инвестира и съответно не може да генерира економически ръст. Ето това твърди тази агенция, която не знам защо всички смятат, че трябва да се произнася по рейтинга на държавите и споменават оценката и Кредитоспособността на дадена държава се повишава, когато кредитодателите могат да отчисляват е, е, дължимите суми по кредитите от е, реализиран ръст, економически растеж. Ето всичко това господин президент, господин председател на Европейската комисия, би трябвало да се включи в пакта, за който говорите. И ако този пакт наистина е, се опита да приложи основните елементи, за които вие говорихте, тогава аз вече съвсем спокойно ще мога да кажа да, концепцията е добра. Но от институционална гледна точка концепцията не беше добра. Защото е, нещата се ръководят и се управляват от е, е, институции, които не могат да бъдат контролирани от Европейския парламент. Така че доброто решение би било именно комисията да управлява процесите, а комисията се отчита пред парламента. ЕНП очевидно ще подкрепи пакта в този му вид, госпожо председател, и вашата партия на свободните демократи в е, Германия най-вероятно ще подкрепи пакта. Ако ние видим реализирани всички тези елементи, за които аз говорих тук, е, ние също ще го подкрепим и тогава нещата ще бъдат в ред. Давам думата на ги е, Ферховстат от името на либералите в е, Европейския парламент. Мисля, че може да се каже, че след толкова години неприемане на економически съюз, всъщност приехме економическия съюз, защото направихме а, монетарен или валутен съюз. И все пак, госпожо председател, си мисля, че Пакта е дума, която означава споразумение между държави. А ние нямаме нужда от споразумение между държави, ние искаме споразумение на ниво Европейски съюз, не пакт между държавите членки. А, така че мисля, че самата дума не е много добра. След това метода не, на нас не ни трябва междуправителствено споразумение. А, нищо на ниво междуправителствени а, контакти не е проработило тук. Видяхме в миналото, че Междуправителствения метод не е добрия. Трябва да използваме общностния метод. И на трето място, мисля, че това, което ни беше предложено от господин председателя на комисията е добро, но не е достатъчно. Да, един пакт за конкурентоспособността между госпожа Меркел и господин Сърко Саркози, може би е добре. Ами пенсионната възраст, не става въпрос само за възрастта. Трябва да се говори колко години стаж трябва да има, е, какво трябва да е наплащано в пенсионните фондове през целия трудостаж и така нататък. Тоест това ние искаме всички подробности да бъдат урегулирани включително и данъците в Европейския съюз. да се дадат а, насоки, а, правила от комисията на държавите членки, които да ги реализират. Аз мисля, че това е доста просто и може да се направи. Мисля, че сега комисията трябва да подготви своето предложение. Имате време да подготвите този общностен акт, който да бъде представен на, Евро... на съвета и на Европейския парламент. Ние ще решим дали да ви подкрепим и доколко, но този документ го имам пред себе си тук, който се раздаде на 25 февруари. Това са ангажименти на държавите членки и на ръководителите на тези държави членки. Ама това не се прави така, не трябва така да се формира. Не може държавата или министър председател да контролира това. Видяли сме вече, че не работи така. И си мисля, господин председателю на комисията, че е крайно време да се подхване една инициатива а за механизъм, който а, да предпазва от банкови кризи или в случай на банкова криза да действа на общностно ниво. Благодаря ви много. Благодаря. А сега от името на групата на зелените Ребека Хармс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, вече няма нужда да ви описвам смущаващата, странната предистория на пакта за конкурентоспособност. В колуарите в Брюксел навсякъде се разпространяваше екземпляр от този текст, въпреки че официално той не съществуваше. И трябва да кажа, че така създалата се ситуация напомняше за късния период на социалистическия, дори на комунистическия режим. От месеци насам сме свидетели не само на валутна криза, свидетели сме и на криза във връзка с способността на националните ни правителства да поемат обща отговорност и съвместно да формулират възможностите за излизане от кризата. Ако потвърдим предложения ни механизъм, то ще сме направили вече една крачка напред. Ако погледнем обаче каква е ситуацията в Гърция, то ще се убедим, че е измамно да смятаме, че кризата е под контрол. Ситуацията в Гърция ясно показва колко едностранни бяха предприетите мерки. Те бяха ориентирани единствено към съкръщения, към економии на средства. Този подход не сработи. Държавите трябва да бъдат в състояние и да инвестират. Ако държава като Гърция толкова силно съкръщава разходите, то тя трябва да намери и източници на приходи. Малко съм раздразнена от това, че Германия вече спомена за поставяне на условия спрямо Гърция. Или по-точно Германия въобще няма да се съгласи на формулирането на такива условия. Ето това имам предвид с едностранен подход. Европейският съюз би трябвало да е и економически съюз. Ако искаме да постигнем създаването на такъв съюз, както каза господин Верховщад, трябва да предприемем мерки за консолидиране. Тези мерки предвиждат и солидарност в економическия сектор. И мисля, че Гърция заслужава и се нуждае от повече солидарност, отколкото сме и оказали до момента. От името на всички мои колеги в политическата група, които от месеци се занимават с тази тема, ще кажа, че общностният метод включва същинско, прозрачно вземане на решения на ниво Брюксел. Ето това трябва да постигнем, така че гражданите на Съюза, било то в Германия, Дания, Гърция или Испания, ни оказват доверие. Ако осъществим пакта за конкурентоспособност, то ще дадем възможност само на определени правителства да вземат превес със своите идеи. И така ще загубим доверието на европейските граждани. А в ситуацията на криза все по-важно е да печелим доверието на гражданите. Надявам се, че на предстоящата среща на върха ще бъде приложен по-разумен подход. Господин Барозо, говорихте за устойчивото развитие. Не разбирам как може ресорният комисар за енергетиката да заявява, че по-амбициозните цели в областта на борбата с измененията в климата трябва да предвиждат и намаляване на броя на промишлените мощности. Германският министр на економиката обяви, че в Европа ще бъдат създадени 6 милиона нови работни места, ако увеличим процента за намаляване на емисиите на 30. Председателят думата има госпожа Форд от името на европейските консерватори и реформисти. Очевидно сега е времето да се действа. Очевидно е, че Европейския съюз не е излязъл от кризата, но ние трябва да действаме интелигентно. Великобритания започна реформи за контролиране на разходите и за увеличаване на конкурентоспособността. Парламентът обаче и а, другите европейски институции взимат решения, които не ни позволяват да поемем инициативата в собствените си ръце. При, в ам, сферата на а, отпускането на заеми знаем, че се отпускат средства, за да се а, плащат лихви по тях. В, в пакета, законодателния пакет за економическото управление, се оказва, че може би няма да могат държавите членки да управляват своите бюджети. Може би така ще стане и с данакоплаците. Може би те направо да започнат да плащат данъците си на Европейския съюз. Хайде да забравим това и да започнем да действаме конструктивно. Благодаря. Благодаря ви. А сега от името на Обединената европейска левица господин Бински. Благодаря, госпожо председател. Господин Баросо, с радост е, чух, че вие отдавате необходимото значение на социалните въпроси и на социалната справедливост, на социалното равновесие. Няма да повтарям това, което колегите ми вече казаха преди мен. Съгласен съм с това, което чух. Отнасям се скептично към е, това споразумение на Меркел и Саркози. Защо? Първо, защото те всъщност не го представиха. Това, че той не въжи и не действа, това е друг въпрос при това положение. Обаче не можем да отречем, че те са много добри стратези и че е, в някой миг няма отново да поставят е, споразумението на масата. Индексирането на трудовите възнаграждения е нещо, на което също гледам скептично. Е, поне обещанията и ангажиментите, които бяха поети в това отношение. Изключително трудно е, включително и за страни като е, Германия, да приемат финансовите затруднения на Ирландия и на Гърция. Въпросът е как е, ще решим проблема по отношение на излизането от кризата и на е, решаването на проблема, за мен най-важното е прозрачност. И аз много се надявам, че е, няма да се вземат решения зад гърба на парламента. Няма да се предприемат съкръщения в социалната сфера, без да са съобщени и договорени с е, парламента. Много се надявам, господин Баросо, че вие няма да участвате в някакви подобни зад задколисни споразумения зад гърба на парламента. Ние сме заслужили е, един демократично подготвен документ, е, който да подпомогне укрепването, стабилизирането на Европа като цяло и на еврозоната. Ние сме готови, ако се наложи и да изменим договора, но очакваме едно всеобхватно предложение, което да бъде открито поставено на масата. И тогава от името на парламента казвам, че ние ще участваме. Благодаря. А сега от името на Европа за свобода и демокрация, господин Раш. Господин председател, с удоволствие изслушах изложеното от вас, но може би то бе по-иронично, отколкото вие възнамерявахте. Запитахте, не е ли чудесно, че хората в Северна Африка възстават, стремейки се към демокрация? Нека ви припомня в какво се състои демокрацията. Избирате хора, на които възлагате доверие и ако те не оправдаят доверието ви, следващия път не гласувате за тях. В Европа, в условията на еврокриза, трябва отново да укрепим общностния подход. Какво представлява общностния подход обаче? Предлагат се закони зад колисно от бюрократи като вас. Знам, че Европейският парламент ви гласува доверие, но вие бяхте единственият предложен му кандидат. Това не е демокрация. Така че от една страна демокрацията е нещо прекрасно, но не мисля, че ние можем да я постигнем в Европа. Господин Верховщад каза, че трябва да премахнем едва ли не всички европейски национални държави. Ех, може би Белгия действително скоро ще бъде заличена. Но този пакт за конкурентоспособност не бе подложен на гласуване. Гражданите не можаха да се изкажат. Може би сме се изказали ние тук, но не и гражданите. Беше предоставена финансова помощ на Гърция и на Ирландия. И сега като че ли пазарите едва ли не ни викат в ухото, ето и следващия, третият кандидат е наред и чака на опашката този евентуален кандидат е Португалия. През април португалският дълг неимоверно нарасна с още 20 милиарда. 80% от португалския дълг бе изкупен от Европейската централна банка. Не мисля, че Европейският съюз може да продължава да изкупува собствения си дълг. Ако продължим по същия начин, следващата дългова криза ще засегне не отделна държава, а самата Европейска централна банка. Председателят, благодаря на господин Фараш. Въпрос от господин Мартин Шулц. Ще го приемете ли? Моля, господин Шулц, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Предполагам, че господин Фараш не е запознат с това, което ще му кажа. Постоянно обаче твърдите, че Белгия е държава, която не съществува. Вече се обърнахте с тези думи към господин Ван Ромпо и сега и към господин Верховщад. Наясно ли сте обаче на какво се основава белгийската държава? На какво основание е създадена? господин Фараш. Когато една държава се създава по изкуствен начин, когато в нея се говори повече от един език, има повече от една езикова общност, то от време на време може да е малко трудничко да се осигурява единството на тази държава. Но в подобни общности, където се говорят толкова много езици, просто не може да се осигури, според мен, единство. Господин Шулц, не е вярно, че Белгия е нещо като микрокосмос, символ на целия европейски проект. Председателят, още един въпрос, но моля бъдете кратки. Мартин Шулц, ще бъда съвсем кратък. Установявам, че председателят на партия на партията за независимост на Обединеното кралство, явно не осъзнава, че държавата Белгия е създадена по предложение на Обединеното кралство. Es war keine Frage. Insofern glaube ich, können wir zur nächsten blauen Karte Frage übergehen, wenn Sie Тъй като това не беше въпрос, преминаваме към следващия въпрос. Процедурата е синя карта. Микрофон. Господин Дероса, моля, включете микрофона си. Uh, Надявам се, че господин Фараш няма да се притесни от това, че му задава въпрос представител на Ирландия. Какво ще кажете за Обединеното кралство? Английски, ирландски, уелски, северноирландски, това не е ли съюз на нации? Аз Бих бил горд, ако съм член на такъв съюз. Да, господин Шуц, прав сте, защото Белгия наистина е инвенция на Великобритания и ето, че сме сбъркали. Имаме неща, които сме направили много успешно, обаче тук сме сбъркали. Точно както и вашата държава Германия – мисля, че вашата история на Германия не е най-бялата от белите. Предполагам, ще се съгласите с мен. Обаче Обединеното а, кралство е нещо също, което си има проблеми. Доколкото си спомням, през 1921 година получихте независимост вие в Ирландия. Верно е, че трудно се задържат хора с различни култури. Наистина, съюза а, на Англия, а, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия а, а, има а, трудности в смисъл, че има референдуми. Но, господине, а, не ни беше даде възможност. Да, благодаря. Прекъсва го председателката господин Фараш. Сега. Бих предложила да продължим по реда на записалите се оратори. Госпожа Отман Кол е, има думата. Благодаря, госпожо председател. Съветът би искал да засили конкурентоспособността, да разшири конкуренцията. Това е нещо, което може само да бъде поздравено. Аз ще се присъединя към думите на господин Баросо, който каза, че ще приеме предизвикателството и с това, както чухме, се съгласи дори и Мартин Шулц. Да, точно така е, подхожда към въпроса и председателят Ван Ромпой. Тук е, в парламента нещата изглеждат малко по-сложно, тъй като тук има един цял пакет от различни законодателни предложения. И е, ние трябва много добре да свържем отделните документи в този пакет. А те понякога се припокриват. Има и много изменения внесени към този пакет. Пакта за конкурентно способност се споменава в една голяма част от измененията как ние тук ще успеем да свържим. Е, измененията в е, пакета за конкуренция с е, пакта за конкурентноспособност, с стратегията Европа 2020. Вие, господин Баросо, дали ще бъдете в състояние да направите тази връзка? Ако вие не го направите в комисията, тогава ние ще го направим като с законодател. Благодаря. Госпожа Ферейра има думата за две минути, казва председателката. Представлявам страна, която съществува от 8 века и за това за мен е важно да бъда свидетел на Европа, която може да говори с един глас спрямо света, спрямо Съединените щати, Япония, Китай – Кризата, на която сме свидетели, е криза на еврозоната. Защо еврозоната е в криза? Защото една валута може да функционира единствено тогава, когато се предприемат последователни мерки за сближаване на економиите по отношение на редица параметри, като например растеж и заетост. Към момента постигаме сближаване на економиките единствено по отношение на номинални параметри. Но това не е същинско сближаване. Ето защо е важно Европа да приключи работата си по единната валута. За целта е необходим стабилен фонд за стабилност. Той ще даде възможност на държавите членки да постигнат сближаване на економическите си системи без да трябва да се отказват от стратегически инвестиции, които ще дадат възможност за сближаване. Така държавите членки ще могат с течение на времето да погасят дълговете натрупани в миналото. Но за да осъществим всичко това, както и за да създадем фонд за стабилност, се нуждаем от активната намеса на комисията. Тя трябва активно да се намеси и в установяването на инструмента на еврооблигациите. Би било също така ефективно да използваме и собствените си ресурси. Ще изтъкна доклада на Ани Подимата. В него ясно се изтъква необходимостта от данък върху финансовите транзакции. В момента Европа трябва да оцелее. За целта тя се нуждае не само от силен парламент, но и от комисия, която не само пасивно реагира, но и действа. Трябва да си извлечем необходимите полуки, ако искаме работата ни да е ползотворна. Госпожа Колард. Бих искала да кажа само три неща. Първото е уважение. Европейският парламент е съзаконодател. И това е записано в Лисабонския договор и някакси не е особено нормално и в съответствие с този договор да бъде уведомен Европейския парламент а, за доста развития в а, постигане на споразумение от британската преса или пък а, от интернет. От 18 век насам не сме виждали истинска демократична система, реално функционираща. Има разделение на властите, има такива, които решават, а други, които контролират. Съветът, вашата комисия, господин Борозо, също така, а, някакси а, приемат ролята а, и се възползват от правото си да не правят нищо. А ние знаем какво повелява Лисабонския договор. Ние Искаме да защитаваме демокрацията и ефективността на нашата общност. Благодаря, господин Поташ, за една минута. Благодаря, госпожо председател преди две седмици международната, а, международните медии а, коментираха вашето изказване във връзка с, това, че Португалия може да се обърне към Международния валутен а, фонд. А вие, господин Барозо, знаете, а, че а, познавате а, Португалия най-добре от всички в комисията. И затова искам да ви задам три въпроса. Какво ще постигне Португалия, ако се обърне към МВФ и към фонда за стабилност? На второ място искам да попитам какво може да се направи, а за да се избегнат тези срамни развития, които настъпиха в Ирландия, намаляването на заплатите, дъмпинга осъществяван от големи компании и така нататък. И третия ми въпрос е как очаквате да се, да се върне доверието у нас, след като всички решения, включително и на Европейската централна банка, се взимат така, че най-бедните да не получат нищо. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Мога само да подчертая казаното от колегата Голар относно необходимите предпоставки. Разбира се, необходимо е да се действа ефективно. Трябва да се вземат бързи решения, но при всички положения за участие трябва да бъде привлечен Европейският парламент. Само така нашите граждани наистина ще могат да проследят процеса. Финансовите пазари постоянно ни изненадват. Развитието на нещата там често се определя от млади хора, които като деца са си играли с геймбой, а като възрастни продължават да си играят с компютъра. Разбира се, това не означава, че трябва напълно да премахнем финансовите пазари. Какво изискват те? Те искат да избягват поемането на рискове и да възложат това на други. Никой не е щастлив, когато е изложен на прекалено голям риск. И така, ако искаме по някакъв начин да въздействаме върху финансовите пазари, трябва да застанем на много ясна, последователна позиция. Не можем всеки ден да променяме становището си. Ако искаме да упражняваме контрол върху толкова важните финансови аспекти, които са и от голямо значение за гражданите ни, трябва да очертаем ясни мерки, трябва да действаме решително и да постигнем добра координация в економическия сектор. Председателя, благодаря господин Дероса за минута и половина. Благодаря, госпожо председател нарочното избягване на економическото управление и регулирането на банките, както на национално, така и на европейско ниво, доведе до тази криза. Кризата е очевидна за всички. А, загубени работни места, намалени пенсии и така нататък. Вие няма нужда да ме убеждавате, че економическото управление е необходимо, че то трябва да е силно и че всички държави членки, особено пък тези в еврозоната, трябва да го прилагат. Трябва да убедите гражданите на Европа, че го правим така. И да отказваме приемането на всякакви предложения, които са извън рамките, които са поставени от договорите. Такава е реалността, че има 3-4-5 силни економически а, държави и това е. Може да бъде подпомогната една а, нова идея, нова политика, а какво да кажем за правителството, новоизбраното правителство на Ирландия? То е подкрепено от мнозинството и в а, неговата програма пише ние трябва да спасим държавата си от падането в пропаста на финансовата а, немощ. Благодаря ви много, казва госпожа председателката. Ако може да свърша. Благодаря ви. Това е нещо много важно. Едно изречение. Важното е да можем а, в еврозоната да направим така, че да се премахне нестабилността. Благодаря ви, благодаря ви, господин Дароса. Шарон Болс, Думата има Шарон Болс за минута и половина. Господин председател, колеги, всяка седмица пресата излага новини за нови изменени предложения от съвета и Европейската комисия. Директорът на Европейската централна банка осъзнава колко решително сме поели в посоката, по която сме тръгнали. Пактът за конкурентоспособност е аргумент за това. Вече сме предложили цял диапазон от идеи във връзка с пакета от мерки за економическо управление. За това няма да ни е трудно в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения да обединим идеите на комисията и на съвета но не трябва да си избираме само тези аспекти от вътрешния пазар, които ни се харесват. Вътрешният пазар осигурява конкурентоспособността на Европейския съюз спрямо държави извън съюза и е важна част от економическото управление. Трябва да заложим и на постоянен механизъм за финансова стабилност, който да укрепи приоритетите на, факт на економическото управление. Вижте какво изискват компаниите от своите правителства. Те изискват преструктуриране на дълга и изкупуване на държавния дълг. Германските пазари ще трябва още 10 години да се възстановяват от финансовата криза, която главно се дължи на държавния дълг. И така, когато дългът се прехвърля към германските банки, то трябва да обърнем внимание на това. Ето защо се нуждаем и от постоянен механизъм за стабилност. Трябва да постигнем също така и баланс по отношение на устойчивото развитие. Председателят, благодаря ви, но много пресрочихте времето си. Думата давам на господин Фейо за минута и половина. Госпожо председател, сега е време да се взимат важни решения. Ето защо и ние сме тук за това искам да поздравя и председателят Барозо за идеята, която представи пред нас. Европейския парламент има своята позиция, която е формулирана и разяснена в поредица от доклади относно еврозоната, необходимостта от економическо, стабилно економическо управление – трябва да има баланс във всичко. Имаме нужда, например, от един постоянен фонд, който да работи в светлината на конкретните нужди на държавите членки по отношение изплащането на публичния дълг. По отношение на конкурентоспособността имаме нужда от фискална политика, която трябва да бъде положително притегателна за инвестициите. Ние имаме нужда от повече европейски институти. Европейският парламент взе своето решение, но не за да е идеологическо издържано, а за да мислим и взимаме решение в интерес на гражданите. Благодаря ви. И така, колеги, това ни довежда до процедурата за привличане на вниманието. Разбира се, не, никой не е очуден, че има толкова голям интерес. Поредица от колеги говориха. Ще се опитаме да дадем думата на колкото е възможно повече колеги, но е много възможно и да не успеем да се справим с е, е, всички е, желания за изказване в времето, с което разполагаме. Нека да дам думата първо на господин Сариус Валски. Благодаря, госпожо председател. Изправени сме не пред криза на еврозоната, а пред криза на публичните финанси. Защо тогава се организира извънредна среща на държавните глави на държавите от еврозоната, след като тази криза засяга целия Европейски съюз? Защо трябва и да създаваме Европа на двете скорости? Господин Барозо, вие и комисията сте пазители на договорите. Защо трябва обаче да изключваме и останалите държави? Предвидено ли е това в договорите? Защо не приложим засиленото сътрудничество, така както е предвидено в договорите, както и клаузата за по-активна роля на Европейската комисия? Председателят на съвета и председателят на Европейската комисия трябва да ръководят Европа на всичките 27 държави, а не да застават начало само на някои от тях. Председателят. Благодаря, господин Гуалтиери. Благодаря. Вчера в комисията АВКО с голямо мнозинство а, се гласува по отношение реформата и фонда за стабилност. Формулира се една процедура, която а, така подчертава тази а, междуправителствена функция, за да могат да бъдат реализирани задачите в съответствие с насоките за дейността на европейските институции а, в сферата на економическото управление. И това не би могло да стане, ако няма междуправителственият елемент. Трябва да бъде насочван европейският влак от междуправителствената група. Благодаря, госпожо председател. А, моята държава е малка. А, Ирландия знаете, че в момента е в а, а, трудна ситуация, за да се запазат а, а, работните места, а за да се стабилизира економиката. Ние започнахме а, хармонизирането а, на нашият а, данък а, и данъчна система с тази в европейските а, държави, други европейски държави. Обаче, а, Ирландия винаги е била една малка и периферно разположена европейска държава, която е имала винаги сравнително ниски данъчни ставки. В съответствие обаче с а, Лисабонския договор, всяка държава членка има в своята компетенции а, данъчната си политика. А сега а, госпожа Ферейра. Благодаря. Днес отбелязахме Международния ден на жените. Говорихме и за правата на жените. Но когато става дума за финансови и економически въпроси, то надделява финансовият интерес. Говоря за економическото управление, имам предвид и пакта за стабилност и растеж. А що се отнася до пакта за конкурентоспособност, то той пренебрегва различията между отделните държави по отношение на бедността и безработицата. Така че, ако този пакт бъде приложен, той само ще задълбочи съществуващите вече социални проблеми и проблемите на трудовия пазар. Работниците и служителите обаче ще продължат да се борят за правата си. В Португалия на 19 марта в Лисабон предстои демонстрация на синдикатите, например. Това ли са мерките, които ще трябва да очакваме в бъдеще? На това ли залага комисията? Следващият оратор. Комисар, уводом би съм си доволил своему важенemu колегови, панови... Ще отговоря на казаното от колегата като се спра върху историята на създаването на Европейския съюз. Европейският съюз е създаден по волята на няколко държави, които вземат решение да предоставят някои от своите правомощия на Съюза. За целта те се отказват от част от своя суверенитет. Ако вземем решение за въвеждането на економическо управление на ниво Европейски съюз, то това решение трябва да бъде взето свободно, не под натиска на Брюксел. Когато говорим за решение, взето съзнателно, доброволно от независими държави, то в това няма нищо лошо. Естествено е да се провежда по-тясно сътрудничество но инициативата трябва да идва от държавите в еврозоната, тъй като те са и двигателят на общата валута. Госпожи и господа, нека не се заблуждаваме. В отделните държави все още съществуват и различни разпоредби, има разлики в ситуацията. Господин Обермайер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за това, че предварително обявихте е, списъка на ораторите. Аз мятам, че е, с обявените мерки се е, продължава всичко това, което е, междувременно вече направихме в данъчната политика в държавите членки и увеличихме данъците за гражданите. При всички положения би трябвало да имаме предвид текста на член 136 от договора. Да имаме предвид и това, че спекулантите и в бъдеще ще продължат да притискат е, еврозоната и че този риск е, все още не е преодолян. Но е, не бива в никакъв случай да социализираме нещата така, че да преобърнем нещата наопаки в еврозоната. Чрез защитните мерки, господин Баросо, страхувам се, ще бъдат поставени на карта социалните придобивки, е, на които до този момент могат да се радват нашите граждани все още. Давам думата на нашия е, гост, на председателя на Европейската комисия. Бих искал да отговоря първо на въпросите, свързани с Португалия все пак това са неща, които касаят португалското правителство. Това е суверенна държава. А, фонда за финансова стабилност и помощта от МВФ са неща, които се разглеждат като а, последен източник на а, подкрепа не става въпрос за репутация, става въпрос, че когато една държава не може да си го позволи, трябва да направи необходимото. Но това е решение, което трябва да се вземе от националното правителство. Второ, това, което бих искал да видя в този фонд е не това, което ми харесва. Това е въпрос на политика. Ние работим много активно с държавите, най-вече в еврозоната, за да сме сигурни, че този фонд ще укрепне като капацитета за кредитоотдаване. Има доста чувствителни въпроси в тази сфера ето защо не е най-добрата идея да се а, анонсират определени намерения, които след това не могат да бъдат реализирани. Както знаете, комисията експлицитно в своя годишен а, договор, а, годишен доклад а, обяснява дейностите, които са осъществени. А тази политика дали е, трябва и може ли да бъде променена за по-слабите държави. А, е, става въпрос а, за държави, които предприемат някакви усилия за консолидация на своите бюджети. Иначе а, техните дългове стават не удържими, т.е. не могат да бъдат обслужвани съответно. Ето защо не искаме да се гонят миражи, а да се направят сериозни усилия да възстановят своите бюджети и да рестартират своята економика. Само така те могат да си върнат и доверието на всички. Има различни а, подходи и начини за полагане на усилия от различните държави. Важното е да се постигне на базата на амбиции и действия по-добър резултат. Но това е стрикно национална компетенция. Не е предвидено а, нищо във връзка с а, този въпрос в а, договора. Това, което бих искал на френски а, да кажа е че много голяма е подкрепата очертана, т.е. дадена за очертаната от комисията линия. Мога да ви кажа, че комисията е подготвила предложения за правителствата, по отношение на економическото управление. Някои от нещата бяха разгледани или възприяти първоначално от някои от държавите членки като твърде амбициозни. Обаче сега новата идея е а, за конкуренцията, пакта за конкурентноспособността. Това е нещо, което аз открито ви обяснявам. Това е общностен метод. Комисията се опитва да прави всички възможни стъпки и усилия, а за да се възприеме всяко едно нещо, което ще гарантира растеж и стабилност. А също така ще укрепи и системата на управление. Недискриминация и конкурентоспособност. Това са нещата, които постоянно стоят в центъра на нашето внимание и правим всичко, което е в нашите способности. Разбира се, това е дългосрочна работа. Целта може да бъде постигната само чрез дългосрочни планове. Това, което искат всички да видят е какво ще бъде а, направено, за да се подпомогне ограничаването, но не драстичното, на разходите в а, общ мащаб обаче все пак не може всички амбиции и всички желания да се превърнат в реалност. Ето защо някои винаги са а, м, разочаровани, а други са вълдушевени. Ето защо мога да ви кажа, че комисията ограничава своите амбиции и в същото време а, комисията е тази, която казва на правителствата, че парла, Европейския парламент а, трябва а, да бъде а, консултиран, така че няма никакъв, конститу... а, никакъв институционален фетишизъм. Ние имаме всички гаранции а, за а, това, че ще бъдат избегнати всички разделения между държавите членки в и извън еврозоната. Също така имаме гаранции, че отделните пактове ще продължат да действат ефективно. Аз съм много открит и честен пред вас. Комисията върши своята част от работата конструктивно. Ние се опитваме да спасим идеята, която ако бъде правилно представена и продължена по линия на общностите, Интерес и то тогава усилията на правителствата ще се увенчаят с успех, но те трябва да бъдат насочвани. Ето това, е, което прави комисията и а, се надявам, че и парламента желая така да бъде направено. Има, разбира се, някои сфери, които до сега бяха възприемани като е, изключително, ексклюзивно, само въпрос на национално а, решение. В момента това е дебата, това е същността на въпроса. И мисля, е, че таз, е, това послание от страна на Европейския парламент а се чува, както и председателя Бузек последния път, когато присъства господели. Това е а, единството, е единственото а, на базата на което Европа е успяла да постигне до сега своите успехи. Благодаря ви а, за вниманието. Благодаря ви, господин председател. Дебатът е прекратен. Следващата точка в дневния ред са